Председателката, добро утро. Vamos a ir comenzando nuestra reunión. Да започваме ли? De. Нека полека-лека да започнем. Добре дошли на всички. папките си разполагате с дневния ред. Няма искания за изменения в дневния ред. Ще обявя само едно изменение. Няма да можем да изберем втори заместник-председател, тъй като председателският съвет все още не е решил проблема, който е на дневен ред. Проблемът е следният. Колеги, които не са пълноправни членове на Комисията по външни работи, не могат да членуват в нашето бюро. Въпросът е чисто бюрократичен. Въпросната кандидатка е готова да заеме поста наш втори заместник председател. Тя участва в заседанията на бюрото ни докато председателският съвет не вземе необходимото решение, няма да можем да попълним окончателно състава на бюрото си. Но решаването на този въпрос не зависи от нас, така че днес не можем да предприемем нищо. Няма други искания за изменения в дневния ред. С това дневният ред се приема. Нека ви направя, разбира се, и няколко кратки съобщения. Миналата седмица в Страсбург приехме редица текстове в рамките на процедурата по успешност. Запознати сте с темите, запознати сте и с работата на нашата комисия. Парламентът обсъди редица теми, които обсъждахме до момента и ще продължаваме да обсъждаме и през идните месеци, а именно положението в Ирак и Сирия, групировката Ислямска държава, преследването на религиозни мълцинства, положението в Либия, положението в Украина и необходимостта от по-решителни действия от страна на Европейския съюз по отношение на вируса Ебола в Западна Африка. Разширеният състав на бюрото ни Проведем заседание на ниво работни групи. За съжаление, аз не присъствах на това заседание, тъй като се разболях. На него е бил проведен разговор с специалния представител на Европейския съюз за правата на човека, господин Ламбринидис. Била е проведена много интересна дискусия, на която господин Ламбринидис е потвърдил, че ще присъства на нашето заседание на 13 октомври. На това заседание той ще отговори на всички въпроси, които бихте желали да му поставите. Както знаете, на последните си заседания се споразумяхме да проведем разискване на тема бизнес, интересите на бизнеса и правата на човека в трети страни. Споразумяхме се за това тази тема да залегне сред приоритетите ни, както в рамките на текущата ни работа, така и в рамките на проучванията, които провеждаме. За тази сутрин е предвидено да се проведе изслушване по темата. Става дума за правата на човека на работниците в трети страни, страни извън Европейския съюз, като въпросът се отнася най-вече до дружества, установени в Европейския съюз. Искам да разгледаме именно въпроса за това, доколко дружествата, установени в Европейския съюз, спазват правата на човека на своите работници в трети страни. Не мисля, че Европейският парламент е работил достатъчно по тази тема до момента. По време на миналия мандат бяха изготвени няколко доклада по нея, включително и от господин Хауит, но смятам, че има още какво да се направи. Според мен, трябва да излезем с добър пример, преди да получаваме другите Дружествата, установени в Европейския съюз, трябва в много по-голяма степен да дадат добър пример, преди Европейският съюз да започне да получава когото и да било. тази сутрешното изслушване сме поканили за участие редица експерти, които са работили много активно по темата. Добро утро! на нашите гости. Първият от тях, който ще се изкаже, е господин Жилбер Фосун Оумпо, заместник генерален директор по леви операции и партньорства в Международната организация по труда МОД. След него ще се изкажат и още няколко експерти. Сега ще дам думата на представителя на МОД, който ще направи изложение за работата на МОД в тази област. Господин Хунгпо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, госпожи и господа. Позволете ми първо да се извиня за закъснението. Председателката, дойдохте съвсем на време. Благодаря ви, че поканихте МОД да участва в това важно разискване по въпросите на бизнеса и правата на човека на работниците. Поздравявам онези сред вас, които са били преизбрани, както и всички новоизбрани депутати. За мен е чест да се обърна днес към вас. Ще поставя акцента върху правата на работниците в световен мащаб. След това ще разгледам инструментите, приети от МОД за справяне с предизвикателствата в тази област. Накрая ще изложа и няколко препоръки към членовете на Европейския парламент. Ще ви запозная с моите виждания за това как можете вие да допринесете за борбата за правата на работниците по света. Госпожи и господа, необходимостта от справедлива глобализация е въпрос, който все повече е на дневен ред в днешно време. През 2003 година МОД изготви доклад по темата. Този доклад заявяваме, че международните дружества могат до голяма степен да допринесат за промени в процеса на глобализация. Тези компании могат да насърчават економическия растеж в приемащите страни, те могат да играят важна роля в рамките на трансграничния трансфер на капитали, ноу-хау, експертен опит, ресурси и технологии. Зачитането на правата на човека на работниците е мярка, от която проистичат огромни предимства. Няма съмнение в това, според мен. Тази мярка ще допринесе за економическия растеж, за доразвиването на економическия потенциал. Тя ще даде възможност за съживяване на економиките и за установяването на справедливост в дългосрочен план. социалната справедливост и правата на човека на работниците са уредени в два документа от 1998 година и от 2008 година. Тези документи целят насърчаването на спазването на правата на човека на работниците. За съжаление обаче, в много случаи правата на човека на работниците не се спазват. Комитетът на профсъюзите все по-често бива сезиран с подобни случаи на нарушение. Става дума за профсъюзния комитет на МОД. Миналата година този комитет разгледа над 100 подобни случая. Към момента 160 милиона деца работят, 21 милион са жертвите на принудителния труд. Не се спазват правата на работниците мигранти. Не се гарантира равнопоставеността между жените и мъжете. Миналата година в Бангладеш се срути текстилна фабрика, фабриката Рана Плаза. При този инцидент загинаха много работници, повечето от които бяха жени. От този инцидент проистекоха последици, които прехвърлиха границите на Бангладеш. Той бе повод за Европейския парламент да приеме резолюция по темата. Настоящото състояние на економиката се характеризира с <clears throat> глобалното естество на процесите и промените. Много от продуктите, които употребяваме ежедневно, се проектират и произвеждат в много различни държави по света. Веригата на доставки световен мащаб е фактор от международно естество. В рамките на тази верига за доставки се създават абсолютно необходими работни места, най-вече в развиващите се страни. От друга страна обаче тази верига на доставки поставя под въпрос спазването на някои принципи, като качеството на работните места и правата на човека на работниците. Много от разигралите се неодавна трагедии можеха да бъдат предотвратени, ако бяха спазвани както международните, така и националните стандарти. Действителността обаче е, че ригите за доставки са прекалено сложни Трудовите правоотношения, разбира се, са регламентирани в националните нормативни уредби, но в по-бедните държави, дори и в държавите с средни доходи, Институциите не са в състояние или поне не разполагат с достатъчен капацитет за справяне с тези проблеми. В тези държави прилагането на съответната нормативна уредба, така нареченото първо прилагане, може да е много голямо предизвикателство. Нещо повече. Някои вериги за доставки например в областта на текстилната промишленост, се характеризират с <clears throat> използването на подизпълнители, възлагането на услуги на подизпълнители. Тоест, в рамките на тези вериги за доставки има прекалено много дружества, в това число и по-малки, които не спазват правата на човека на работниците. Не бива да се позволява дори и на международните дружества <clears throat> да пренебрегват принципите за правата на човека на работниците. Какво предприема МОД? Стремим се да установяваме новаторски партньорства с работниците, работодателите и централната изпълнителна власт, както в потребяващите страни, така и в страните производителки. МОД си сътрудничи с международни финансови институции, като например Световната банка, за инициирането на програма под надслов По-добри условия на труд. В рамките на тази програма се набляга на правата на работниците, на качеството на работните места и на веригите за доставки по света. Мисля, че партньорства от този род са искрица надежда за работниците в трети страни, за всички унези работници, които се нуждаят от по-добра закрила. Преди 37 години МОД прие тристранното споразумение за социална политика. Според нас в МОД Днес то е също толкова актуално, колкото бе и преди 37 години. Според нас, трудовите правоотношения, профсъюзите, колективното трудово договаряне са възможности за постигането на положителни резултати. Ако работим в тези области, то разполагаме и с един чудесен инструмент за насърчаването на защитата на правата на работниците по света. Солидарността и корпоративната социална отговорност са особено важни, но се нуждаем и от някакъв по-справедлив нормативен инструмент, който да допринесе за по-ефективното правоприлагане и да даде възможност на социалните партньори да изиграят в пълна степен отредените им роли. Нека ви изложа някои от своите идеи, някои препоръки за бъдещата ви работа. Първо, Особено важно е според мен да продължим да работим за повишаването на информираността, било то в Европейския съюз или в рамките на външните отношения на Европейския съюз. Виждам, че много от вас вече активно работят в тази област. Свидетели сме и на положителния резултат от натиска, който бе оказан за повишаването на информираността в рамките на отношенията ви с други страни, както и в рамките на диалога за правата на човека с други страни, може би би трябвало да изтъкнете значимостта на националната и международната нормативна уредба, в която са уредени правата на човека на работниците. Има и някои въпроси, свързани с правоприлагането. В момента, в който се приеме добра национална нормативна уредба, в момента, в който се ратифицират и приемат всички международни конвенции, на дневен ред излиза въпросът за прилагането на тези инструменти. И тук се намесва и въпросът за сътрудничеството за развитие. Може би следва да обмислите в каква степен искате да, бихте искали да включите спазването на правата на човека на работниците като критерии за предоставяне на помощ за развитие. Може да се обмислят и възможности за финансово подпомагане с цел спазването на международните стандарти, които са закрепени в споразуменията за търговия, сключвани от Европейския съюз с трети страни. Това бе всичко от моя страна. Благодаря. Е, Благодаря. По-късно ще имаме е, възможност е, внимателно да анализираме това, което вие казахте с членовете на нашата комисия. Сега ще дам думата на господин Стивен Бенедикт, който също така беззатруднен, но, но все пак е, е тук. А, от а, Конфедерацията на синдикатите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата да говоря в вашата подкомисия. ще ви запознаем с, с, с гледащето на Международната конфедерация на синдикатите. след като господин Хунго ви запозна с гледната точка пък на Международната организация по труда. Безспорно е, че зачитането, съблюдаването на, на правата на човека бележи спад по света. Нарушенията на правата на човека зачастява все повече и повече. И а, атаките идват както от страна на правителствата, а, които натискат а, хората да, да, да работят повече, пък а, работодателите отказват да съблюдават дават правата на работниците и остават безнаказани. Европейския съюз трябва да създаде е, такава среда, в която работниците да могат да упражняват своите основни права, без да се страхуват от това. Поставя се акцент съвсем правилно върху е, глобалните разпространителски вериги. Именно тук е, наистина трябва да насочим усилията си. Европейските корпорации играят много важна роля в гарантирането на това, че работниците, които произвеждат стоки, които се внасят в Европейския съюз, могат да упражняват правата си и, и, и получават достойно възнаграждение за, това, за своя труд. Конкретно ще се спра на три страни в Юго-Источна Азия. По-нататък мога да кажа и нещо за Гватемала, може би. Бирма. Търговията и инвестициите е, продължение на дълги години бяха обект на санкции, които сега са вдигнати и сега има все повече инвестиционни възможности в страната за, за компании от САЩ, Европа и други места по света. Не, е не, не, не е тайна защо е толкова атрактивна Бирма. Бирма се превръща в следващия център на ефтина работна ръка там са най-низките заплати в Азия. Скоро ще се заравновава с такива страни като Бангладеш в това отношение. Несъмнено е, че има нужда от инвестиции в Бирма, обаче тези инвестиции трябва, трябва да се осигуряват по един отговорен начин, за да спечелят от тях всички в страната макар и да има отбелязан напредък в Бирма, страната е в началото на дългия път към демокрацията и върховенството на закона. Конституцията е, е доста порочна все още. Военните управляват голяма част от економиката, пряко или косвено. Нещо повече. Някои предприятия забранява членство в синдикати. По принцип е позволено вече да се регистрират нови, нови синдикати в страната, но те също са сериозно опоручени, защото ограничават правата на работниците по, по, по редица е, начини в разрез с международното трудово право. Няма адекватна съдебна система, която да следи прилагането на, на, на, на, на, на синдикалните права и липсата на върховенството на, върховенство на закона изобщо е много сериозен проблем. Европейския съюз вече отчел, че е необходимо да демонстрират високо ниво на социална корпоративна отговорност международните компании, когато инвестират в Бирма. На 15 юни 2012 година комисар Дехухт в рамките на общата система на преференции отбелязва, че двустранната търговия и отговорните инвестиции са много важен елемент в помощта за страната, за страната при нейното възстановяване. На, 23 април 2012 година съвета излезе със становище, че бъдещата търговия с Бирма, Мянмар, следва да насърчава почтеност и корпоративна социална отговорност, като по-специално се отбелязва насоките на ОСР за международни предприятия, насоките на Европейския съюз и на ОНЕ за правата на човека и стратегията за корпоративна социална отговорност за период 2012-2013 година. Към днешна дата обаче Европейския съюз не е подкрепил тези си становища с действия. Американското правителство междувременно предприема мерки да насърчи отговорните инвестиции, като заложи ново изискване за, за отчитане на отговорното инвестиране. Американските компании трябва ежегодно да докладват за своите стопански действия в Бирма, плащания към държавни ведомства и действията си в областта на правозащитната, политиката за правата на човека. Държавната хазна също продължава, Министерството на финансите продължава да, да, да поддържа списък на, на, на лица, които са в разрез с процедурата по защита на тези права. Европейския съюз трябва също да, да извади на предна позиция в дневен ред. И това може да стане чрез съществуващи инструменти, като например тези на ООН, ОИСР за международните е, предприятия, както и тези на МОД. Като се има предвид, че историята в съблюдаването на правата на човека в страната е доста негативна, е изключително важно да се въведат инструменти за, за е, разрешаване на спорове, както в съдебната система, така и по съдебен път. Стопанските субекти, които инвестират и работят в Бирма, трябва да, да, да приемат открито сътрудничество с синдикатите в страната. Като първа стъпка предлагаме парламентарно изслушване на компании, които работят в Бирма, да предоставят информация за собствените си политики и да ви запознаят с мерките, които предприемат за зачитане на правата на човека в Бирма. Сега ще кажа няколко думи за Камбоджа. Както знаете, Европа е, е много важен пазар е, за Камбоджа. Според Министерството на търговията Размерът на изнесените стоки от текстилната и обувната промишленост е над 1,8 милиарда евро, което е сериозно увеличение спрямо предходната година, 2012 година. И обемите на стокообмена не намаляват. Търговията се улеснява от общата система на преференциите на Европейския съюз това предоставя без, безмитен а, износ за страните в рамките на тази схема. В рамките на а, преференциите Европейския съюз задължава бенефициентите да упражняват основните а, трудови права на работниците но Международната организация по труда от дълги години е критикува, прави критики към Камбоджа за това, че не успява а, да, да насърчава и отстоява правото на, на сдружаване. А правителството към, на Камбоджа упражнява насилие за потискане на демонстрации, след като въведе минимална работна заплата правителството. Бяха арестувани работници, които участваха в демонстрацията и въпреки това, че редица групи от неправителствения сектор, е, органи на ООН, 21 работници продължават да са лишени от свобода близо 6 месец вече, въпреки че някои от тях се нуждаят от спешни медицински грижи. За съжаление, правителството прокарва в момента и закон за синдикатите и последната редакция на този закон, проекто закон, е стъпка назад от съществуващото трудово законодателство, защото допълнително ограничава правата на работниците и отслабва синдикатите. Трябва да се използват преференциите на Европейския съюз за повишаване на, на условията на труда, но това може да стане само чрез активното им прилагане. Международната конфедерация на синдикатите, както и Европейската конфедерация на синдикатите, са призовали вече Европейския съюз да, да сключат анекс за устойчивост, подобно на това с Бангладеш. Активната, активното действие на Европейския съюз са по-необходими от всякога. Това трябва да стане обаче чрез една всеобхватна програма, а, а, а не отделни разпокъсани стъпки. Очевидно е, че Камбоджа се движи в много опасна посока и се надяваме Европейския съюз да успее да предприеме действия, както стори в Бангладеш, е, за да не се стига до поредната трагедия. Както споменах, най-важната инициатива след трагедията в Бангладеш беше изискването за, за противопожарна безопасност. допълнителните действия, които предприе Европейския съюз, САЩ и Международната организация по труда, това число наблюдението по изпълнението на, на споразумението за устойчивост. При все, е, при все тези нови мерки обаче е, не е лесно да се упражнява контрол върху зачитането на правата на работниците в Бангладеш колективното договаряне, за условията на труда, начина по който се водят сега, там където изобщо се водят, означава, че новите изисквания за безопасност на работното място няма да, да доведат до устойчиви резултати. Имаме липса на междуправителствена координация, високи нива на корупцията, липса на мотивация на място, и именно това доведе до, до, до катастрофите през 2012-2013 година, които след това обаче бяха, бяха ограничени. Ние насърчаваме Европейския съюз да изтъкне липсата на напредък през последните години и да настоява правителството на, на Бангладеш да действа по-активно, както и в Камбоджа. Европейския съюз трябва да предприема мерки, така щото да гарантира, че стопанската общност на Европейския съюз изпълнява своите задължения, като предоставя една среда, в която се зачитат правата на работниците. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ребека Смит, която е старши съветник е, в социална политика в организацията Бизнес Юроп. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вашата комисия, че поканихте Бизнес Юроп да участваме в този разговор по въпрос много важен за нас. Доколкото разбирам, вие планирате да проведете цяла поредица такива е, семинари и ние с голямо удоволствие ще се включим във вашите разисквания по тези въпроси. Аз ще направя едно сравнително общо представяне. Аз не съм специалист по правата на човека, за разлика от другите поканени гости. Освен това, подготвяйки своето изложение, аз се допитах до международни организации на работодатели, наши сродни организации, които участват активно в работата на е, форумите на ОНЕ и, и други структури, занимаващи се с правата на човека. Най-напред ще кажа, че огромното мнозинство от европейските търговски дружества, провеждащи дейността си в развиващите се страни, допринасят полза за страните домакини. Под формата на заетост, общо благосъстояние, стоки и услуги, е, договорени доставки от местни производители. Разбира се, има недостатъци и ние си даваме сметка за това, в това число и що се отнася до условията на труд. Общо зато обаче ние смятаме, че отварянето на една страна за търговия и капиталовложение може да допринесе само полза за нейното население. Търговските дружества носят отговорност пред редица заинтересовани страни, билите потребителите, заетите лица, акционерите, други инвеститори, правителствата, местните общности и прочие. И управляването на едно търговско дружество предполага вземането на ежедневни решения за реализирането на тази отговорност. Повечето стопански деца знаят, че успехът им край на кращата зависи от развитието на общността, на, на местната общност, в която са се установили. Задълженията на едно дружество се свеждат до спазване на действащото законодателство. Да, но е, стопанският субект има и морална отговорност, когато инвестира в третия свят. И търговските дружества се отнасят много сериозно към този въпрос. Приели са норми на морално поведение за световен мащаб, имат политика за социална отговорност, която включва редица въпроси от социален и екологичен характер. Както вече се каза, една особено сложна и предизвикателна задача за търговските дружества е работата им в рамките на световните разпространителски вериги. Това става все по-актуален въпрос на, напоследък. И въпросът стои особено остро за онези стопански субекти, които функционират в, в страни, в които основните права на човека не са регламентирани законово или законът не се спазва търговските дружества все повече взаимодействат със своите непосредствени доставчици в рамките на своите стратегии за социална отговорност. Включват се към редица международни инициативи с задължителен или доброволен характер. Но главното, което бих искала да ви кажа днес е, че ние сме убедени, че транснационалните компании могат да са част от решението за гарантиране на правата на човека. Не бихме искали този разговор да се основава на противопоставяне. Те срещу нас или нещо от този род. Ние смятаме, че транснационалните инвеститори могат да допринесат особена полза в страните, в които държавата е сравнително слаба допринасяйки за повишаване на благосъстоянието, повишаването на социалните стандарти и образоваността на населението. Но разбира се, един инвеститор винаги работи в някаква нормативна среда и е принуден да, да я спазва. И така е, е, стигаме до е, рамката на, на, на зована Джон Раги е, в областта на правата на човека, която е, прави определено прави разграничаването между задължението за закрила и задължението за спазване е, на правата на човек. Международната организация на работодателите, е, която пряко общува с Европейския съюз, в това отношение възприе насоките на ООН под наслова закрила и спазване или зачитане, което е проява на привързаност на, на, на стопанската общност към, към тези въпроси. Насоките на ОНЕ в момента се осъществяват и ние се стараем своите действия да не влизаме в противоречие с е, е, тези насоки. От друга страна, е, се отнасяме с прискърбие към инициативата на няколко страни да се въведе задължителна уредба за спазване от стопанските дейци. Разбира се, не сме очаквали всичко да се реши, всички проблеми да бъдат преодолени за един ден работим по планове за действие, търговските дружества разработват своя вътрешна политика, обучават, въвеждат системи на отчетност. Така че вървим по правилния път. Винаги може да се направи повече и осигуряването на една способстваща среда е, за изпълнение от страна на търговските субекти на задълженията им по правата на човека е нещо, което ние определено е, желаем. Е, освен това има е, определени страни по света, които не са в състояние да транспонират достатъчна степен действащите международно-правни актове по правата на човек. По-настояще много европейски страни са приели национални планове за действие, ние се надяваме, че насоките, дадени от работната група на ОНЕ в тази област, могат да вдъхновят и други страни по този път. По време на Африканския форум за правата на човека и бизнеса, Международната организация на работодателите е, е, Африка сериозно разисква въпроса за разработването на национални планове за действие. Разбира се, няма световен стандарт. Между страните има огромни разлики по отношение на тези национални планове за действие. Всяка страна има възможност да, да прояви значителна гъвкавост. И не бива да забравяме, че процесът на разработването на националния план не спира до там, не, след като той бъде изработен. И няколко думи за Международната организация на труда – Действат повече от 120 конвенции на МОД, повече от 200 препоръки, действа система за оценка и надзор и разбира се, управителният съвет на МОД е трипартиден форум, средище на работодатели, синдикати и, и правителства. Ратифициралите конвенциите страни са поели ангажимент да прилагат техните положения в националното си законодателство и практика и да докладват за за тази практика. Има и система за сигнализиране на нарушенията. Конвенциите на МОД са приложими за държавите. А от друга страна, международните стандарти за условия на труд може да, да, да не са отговора в всеки отделен случай. Необходимо е също постигането на широк консенсус между участниците в МОД за международна уредба, за да се тръгне по този път. Освен това, в световен мащаб правилата трябва да бъдат минимални, за да бъдат приложими наистина с оглед на разнообразната специфика по света да бъдат достатъчно гъвкави, за да се отчетат разликите по степен на развитост и, и местни потребности. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Жером Шаплие. А не, момент. Но, не, Вероник Кадие по-скоро, изпреварваме малко, е, която се занимава с програмите е, на Световната федерация за правата на човек. Благодаря ви за поканата да участвам в днешното ви заседание от името на Международната федерация по правата на човека. Ще ви представя извършени наскоро от нас проучвания във връзка с нарушенията на правата на човека на работниците. Разполагате и с екземпляри от няколко наши доклада. Ще ви представя и проучвания, проведени по конкретни случаи след това ще отправя няколко препоръки към Европейския съюз. Провеждаме международни мисии, в рамките на които разглеждаме въпросите свързани с правата на човека. Имаме споразумение за сътрудничество с Карфур, третия по големина оператор на търговска мрежа в света. Целта на това споразумение е да гарантираме спазването на правата на работниците. То ни дава възможност и да извършваме оценка на нарушения на правата на човека в рамките на веригата за доставки на търговците. Разговаряме с органи на местното и централното управление, с профсъюзи, с местни производители и асоциации на стопанските субекти. Сътрудничаме сътрудничеството ни е по-конкретно с Карфур. В резултат от това сътрудничество отправяме препоръки към стопанските субекти и други. В проучванията на отделни случаи сме поставили акцента върху Азия и по-точно текстилната промишленост там. В Китай през ноември 2012 година проведохме мисия в провинция Гуандон в югоисточен Китай. Посетихме няколко фабрики, които извършват доставки в целия свят. Установихме, че там се нарушават правата на работниците. Те се нарушават най-вече от подизпълнителите. Има проблеми също така и с прозрачността. Установихме, че няма никаква свобода на сдружаването, няма възможност за социален диалог и колективно трудово договаряне. Към момента по китайското законодателство е предвидена 40-часова работна седмица, а много от работниците, с които говорихме ние, работят по 60, дори по 80 часа седмично. Работните им места са несигурни, трудовото възнаграждение е ниско, понякога се изплаща на части, понякога работниците не подписват трудови договори въпреки че китайското законодателство изисква от работодателите да ги осигурява здравно и социално, те не винаги спазват това задължение. В Индия през юли 2013 година посетихме текстилни фабрики в три щата. Там установихме, че се извършват тежки нарушения на конвенциите на МОД Запознахме се с схемата Хумангали, по която се набират работници за текстилните фабрики и предачниците от провинцията. Изплащат им се еднократни суми, а условията, при които работят, са подобни на условията на арабски труд. Освен това в Индия установихме, че почти не присъстват профсъюзите, няма механизми за колективно трудово договаряне, поставят се и бариери пред образуването на профсъюзни организации. Работните места са несигурни, несъразмерно се използват срочните трудови договори и чирачеството. Има проблеми с трудовото възнаграждение. Дискриминират се работниците мигранти, дискриминират се и работници на основание на пола. Няколко думи за Бангладеш, където проведохме мисия през 2007 година. Установихме, че там няма свобода на сдружаването, няма достъп до средства за правителството правна защита. След инцидента в Рана Плаза, Постоянно извършваме наблюдение. В Бангладеш продължава да има проблеми с сигурността на условията на труд там. Има проблеми също така и с обещетението за пострадалите работници. При тежки условия работят и ръководителите на профсъюзите. Те са обект на нападения. Има един конкретен случай, случая Саминул Ислам, който почина. Не е било проведено разследване по този случай. Има подобни проблеми с правата на човека и във фабриките в Европа. Мога да ви дам за пример беритбата на ягоди в Испания. В нея участват най-вече мароканци, работници, мигранти, които се установяват в Испания за известно време. Няма достъп до профсъюзни структури за тези работници, не е гарантирано минималното им трудово възнаграждение. Продължават нарушенията на правата на човека на работниците и те се извършват в условия на увеличаващ се натиск върху правозащитниците. Определено има връзка между увеличения брой нарушения на правата на човека и нападенията срещу правозащитниците, тъй като именно правозащитниците дават публичност на случаи на турмоз и нарушения на правата на човека. Поради това те са обект на насилие, понякога дори заплащат и с живота си. Колегата ми спомена примера с Камбоджа. Там работниците в текстилната промишленост просто са поискали по-достойни условия на труд и минимално трудово възнаграждение. И това тяхно искане е довело до актове на насилие, при които дори са загинали някои от тях. Излизаме с препоръки към националните правителства, към местните производители, както и към марки, които произвеждат в световен мащаб. Призоваваме за спазването на принципите на ООН, като принципа на надлежна грижа, и гарантирането на условия на труд, които нямат неблагоприятно условие, неблагоприятно въздействие върху правата на човека. Когато излизаме с такива препоръки към бизнеса, установяваме, че мерките на доброволна основа не са достатъчни, за да се гарантира спазването на правата на човека. Това въжи най-вече за Индия. Там при посещенията си на място установихме, че директорите на фабриките са свикнали с подобни посещения и когато сме там на място, оставаме с впечатлението, че Условията са едва ли не идеални. Не можем да узнаем истината, тъй като работниците не могат да разговарят свободно с нас. Не ни се представя реалното положение. В някои фабрики има работнически съвети, но те се назначават от управителите, което разбира се не дава възможност на работниците свободно да упражнят правото си на сдружаване. Като цяло установяваме, че има нужда от нормативна уредба, в която да са закрепени определени задължения това те трябва да спадат към задълженията на правителствата да преследват нарушения на правата на човека, извършени от установени в съответната държава дружества. Разбира се, дружествата поемат доброволен ангажимент за спазването на правата на човека, но този ангажимент е просто част от задълженията на правителствата да преследват нарушения на правата на човека, извършени от дружества от трети страни. Държавите са задължени да регламентират поведението на установени там дружества. Когато говорим за бизнес и права на човека, Говорим и за интелигентна, разумна комбинация от доброволни мерки и мерки закрепени в нормативна уредба. В някои държави представителите им заявяват, че е необходима нормативна уредба. Карфур участва в една проява, организирана от ООН. Неговите представители категорично се обявиха за въвеждането на международни стандарти. Отправяме препоръки към многонационални корпорации, установени в това число и в европейски държави, и изискваме от тях да спазват съответната нормативна уредба, да проявяват дължима грижа спрямо дейността си, но и по отношение на веригите си на доставки. Изискваме от държавите, където са установени дружествата, да гарантират по-голяма прозрачност, т.е. да предоставят информация за корпоративните структури, за структурата на веригата на доставки, както и за мерките, предприемани за спазване на правата на човека. Изискваме също така да се гарантира и достъп до средства за правна защита на пострадалите от нарушения на правата на човека, в това число и в трети страни. следва държавите членки да спазват нормативната уредба. Необходимо е обаче Европейският съюз и други държави да изготвят ефективни национални планове за спазването на правата на човека на работниците. Европейската комисия трябва също да изиграе важна роля на ниво съответните генерални дирекции. Европейският съюз трябва да гарантира и съгласуваност на политиката си, например, когато сключва двустранни споразумения с трети страни. Тук може да се мобилизира и инструментът за демокрация и права на човека в момента следим процеса на преговори с Виетнам, Лаос и Египет. Европейският съюз трябва също така да засили ангажимента си по отношение на правозащитниците по света. Според нас, Съюзът трябва също така да участва и в процеса, който бе започнат през юни 2014 по време на съвета на заседанието на съвета на правата, по правата на човека на тази среща бе изготвен мандат за изготвянето на международен правен инструмент за правата на работниците. Този инструмент ще допълни усилията на национално и регионално равнище. Трябва да се предвидят законови процедури, да се приемат и изпълняват национални планове, както и да се спазват насоките на ООН. Така ще се гарантира и равнопоставеност за международно международните корпорации. La palabra Jérôme Chaplier, coordinador para la Coalición Europea por la Responsabilidad Social y Medioambiental de las Empresas. Merci. Сега думата има Жером, Жером Шапие. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, че ни представите тази възможност да обмен мнения с членовете на вашата комисия. Аз съм особено удовлетворен от живия интерес, който се проявява към правата на човека във връзка с трудовото право в контекста на опита на, на предходното законодателно, закон, законодателен мандат. Ние сме коалиция, която представяме повече от 250 организации от гражданското общество и аз ще спра вниманието ви най-вече на насоките на ОНЕ, за правата на човека в връзка с трудовото право. Вече се каза, че по-голямата част от нарушенията на правата на човека в трудовата сфера се наблюдават извън Европа, в страни от третия свят, с слаба държавна и правна система. И при това липсва задължителна нормативна уредба, която да възлага отговорност на работодателите. Поради което днес броя на случаите на нарушаване на правата на човека расте при, смея да твърдя, пълна безнаказаност държавата е, е длъжна да защитава е, правата на човека, в това число срещу посегателства от частноправни е, субекти. Е, на един екстратериториален е, териториален е, принцип. Ежедневно търговски субекти в Париж, в Лондон, в Мадрид вземат решения, които имат пряко въздействие върху работата на техните клонове в, в третия свят. И отговорът на ООН на този проблем е приемането на насоките, които много бързо след приемането им бяха приети, подкрепени от Европейската комисия. И аз бих искал да споделя с вас какво е сегашното състояние на нещата по реализацията на плана за действие на Европейската комисия по генералните насоки на ООН. Но позволете ми преди това да подчертая две от, от насоките първо грижата на добър стопанин да бъде вписана в законодателството и друго достъпа до правни средства за защита за пострадалите от нарушение на правата на човек. По първия въпрос, предприятията трябва да докажат, да засвидетелстват грижата на добър стопанин, т.е че са предприели необходимите мерки за предотвратяване на нарушенията на правата на човека. Според нас въвеждането на това понятие на, на, на, на грижа е, би било особено ефикасно за отношенията по разпространителската верига. Например, ако един голям търговски субект установи е, нарушения на правата на човека в е, свои купувачи или е, свои доставчици, той, то, то той би могъл да вземе мерки, би трябвало всъщност да вземе мерки по отношенията си с тях. Изследване от международен мащаб сочи, че грижа на добър стопанин като правна фигурна вече се прилага нерядко в области близки до правата на човека, в това число корупцията, защитата на, на трудовоправни права и така нататък. И вторият въпрос за средството на съдебна защита – особено на европейско е, е, равнище, е, не се отдава достатъчно значение на това. В този случай, разбира се, средства за защита биха могли да бъдат и извън съдебни, и те са полезни, но трябва да бъдат направени, да им бъде придадена по-висока степен на ефикасност и тези извън съдебни средства в никакъв случай не биха могли да изместват съдебното средство за защита, понеже в края на краища най-високата гаранция за справедливост е съдът. Днес са твърде много юридическите, финансови и процесуални препятствия, в резултат от които пострадалият от нарушаване на правата на човека си би могъл да стигне до, до правосъдие. Фактически става е, дума за отказ е, на правосъдие. Има производство в Великобритания, в Холандия, някои в, е, в Франция, но през последните години комисията проявява неохота да даде възможност за съдебна защита на лица от трети страни, жертва на незачитане на правата на човека от страна на европейски работодатели. А подобни, е, е, подобна практика има, например, в е, екологичната област и Европейската комисия би трябвало да се издигне на, на висотата на този опит. Нашата организация, заедно с една чешка сродна организация, на 12 ноември ще организира тук в парламента конференция на високо равнище, е, посветена на тези въпроси. Е, сега, какво е състоянието на прилагане на насоките от 2011 година, насоките на ОНЕ? на европейско равнище, ако погледнем малко в огледалото за обратно виждане, един плах по-скоро напредък. Е, в 2011 година комисията излиза с известие, посветено на социалната отговорност на, на е, търговските дружества, което се поема ангажимента за разработването на план за действие от страна на комисията – Работата по такъв план комисията е започнала, но все още той не е завършен, а три държави членки са публикували такива свои планове. Принципът на добрата грижа се отразява в проекто регламента е, за е, търговията е, с стоки от трети страни, участващи в въоръжени конфликти. По-нататък, що се отнася до финансовата отчетност, някъде 6000 търговски дружества към днешна дата включват в своята редовна търговска отчетност въпроси за правата на човека, но всичко това не може да измести, не може да премахне необходимостта от политика на държавните органи. Понататък, по изменението и допълнението на директивата за обществените поръчки не се стигна до пълно съответствие на съответните нейни положения с насоките на ООН. Разработени са незадължителни насоки в това отношение. И сега, ако от погледа назад хвърлим поглед напред, крещяща е необходимостта от стратегия на общоевропейско равнище основана на сериозен анализ и амбициозни цели. По-настоящем три процеса е, биха могли да набележат жалоните на една подобна стратегия. На първо място очаквания план на комисията по насоките на ОНЕ, в предишния си състав Европейската комисия очевидно не прояви достатъчна политическа воля. Днес под ръководство на Генерална дирекция предприятия с външна търговия, заетост, правосъдие, външна политика започнат разговор по този въпрос и ние сме удовлетворени. Обаче това не може да подмени необходимостта от политическа воля на най-високото равнище. Втори процес, втора възможност за полагането на жалоните на общоевропейска стратегия е връщането към известието от 2011 година, преглед на постигнатото от тогава насам – Тук става въпрос за действащото определение на понятието корпоративна социална отговорност. И най-сетне една е, следващата комисия, е, следващата година би трябвало да се приеме нова е, стратегическа рамка на Европейския съюз за правата на човека и въпроса за трудовото право би трябвало да, да бъде включен в нея. Та, въпросът а, за а, нарушаването и зачитането на правата на човека е, по повод на трудовоправните отношения придобива все по-голямо значение. Е, на него се гледа все по-хоризонтално, обаче, за съжаление, е, напредъкът е, е бавен не се върви по посока към задължителни стандарти, говори се за някакъв, някакво интелигентно съчетание от задължителни и незадължителни форми, но Опасявам се, че без натиск от страна на Европейския парламент, Европейската комисия не би могла да напредне много в е, уредбата на тази област. Сега, на равнището на отделните държави членки има известни промени. Великобритания, Холандия и Дандия вече са публикували свои планове за действие. Испания, Италия и Финландия са напреднали процеса на разработването, а голямото мнозинство от държави членки са заявили волята си. Но от друга страна, крещяща е липсата на конкретни действия и приемането на задължителни мерки. В Дания е създадена междуведомствена работна група за обсъждане на законодателство с местно териториално действие. Във Франция се обсъжда законопроект, за, който ще създаде режим на правна отговорност при погазване на правата на човека по месторабота. А в Великобритания се работи по законопроект за съвременното робство. Общо взето малко са държавите членки, които са готови да инициират сами конкретни реформи и обръщат поглед към Европейската комисия, очакват от нея е, и е, очевидно Европейският съюз в рамките на своите прерогативи ще трябва да поведе нещата. Значи подходът е фрагментиран, недостатъчно стратегически, недостатъчно амбициозен. От 2008 година насам е, се наблюдава безпредседентно нарастване с 70% на нарушенията на правата на човека по света. И а, по време на, на новия законодателен мандат Европейският съюз трябва да се издигне на висотата на това предизвикателство, да а, заложи изпълнението на насоките на ООН като хоризонтален принцип в цялата законодателна дейност очакваме Европейският съюз да също така да бъде по-активен в рамките на съвета на ОНЕ за правата на човек. Правата на човека не са просто красиво пожелание. Това е изискване, на което трябва да отговорят законодателите за защита на трудещите се, независимо къде са те. Благодаря. Сега ще дам възможност на членовете на комисията да, да се изкажат, а в последствие и на, и на представителите на Европейската комисия, на външната служба на, на Съюза. Като виждате, изправени сме пред мащабно нарушаване на правата на човека, липса практически на правни инструменти на, на различните териториални равнища за противодействие на е, това явление. Очевидно е, че глобализацията на пазарите е, не се съпътства с глобализация на правата. И това е един изключително деликатен, чувствителен въпрос за нас, за европейското общество. Е, много е важно в тази наша подкомисия да осъзнаем, да подчертаем необходимостта преди всичко да просветим да осведомим европейското обществено мнение, което в много случаи не разполага с, с информация. И на второ място да потикнем развиването, развитието на международното и на европейското законодателство. Въпросът е толкова щекотлив, че че вероятно тъкмо преди това нашата подкомисия се е захванала с този въпрос. Нали, други, други комисии се занимават с, с други свои въпроси. Тук би трябвало да заявим категорично, че именно нашата подкомисия ще се занимава с правата на работещите се в трети страни. Ние фактически трябва да стигнем до дълбочината на този въпрос. Защото вероятно нашата гледна точка не е тази е, на другите комисии. Те въпросите, на които ние наблягаме, биха поставили на второ място. Нали? Е, тук е, можем, можем да говорим за свободната търговия в трети страни, която допринася полза за, за тези страни. И това също е акцент на, на един разговор. Дава се възможност, например, на жените да заработват своето препитание, много от които се намират в състояние на на практическо робство. Ние обаче можем да допринесем гледната точка на правата на човека към, към, към, този, този кръг от въпроси за глобализацията. Благодаря. Господин, заповядайте първи оратор. Благодаря госпожа Лохбилер, първи оратор. Благодаря ви, че организирахте това изслушване. Благодаря ви, че сте отделили и достатъчно време, за да можем да се запознаем с много различни гледни точки, по които да работим и през следващите пет години. Искам да се възползвам от присъствието на поканените експерти и да им задам няколко въпроса. Въпрос към представителя на МОД. Препоръчахте ни в рамките на всички диалози по правата на човека, водени от Европейския съюз, да се застъпваме и за правата на профсъюзите. Ако в една държава има обаче повече или по-малко добре функциониращи профсъюзи, както и правозащитници, които отстояват правата на работниците в по-малките дружества под изпълнители, то какво се предприема на ниво МОД? Защитавате ли и правата на тези правозащитници в определени държави, които не са организирани в профсъюзи или защото е трудно да се организират по този начин или защото профсъюзите съзнателно искат да се разграничат от тях. Друг наш гост даде за пример Камбоджа, Бирма. Заявихте, че предстои процес на наблюдение и в Лаос и Виетнам. Има примери за Лаос и Виетнам за улова на скариди. Там работниците работят наистина при условия на робство. Препоръчахте ни редица мерки по отношение на Бирма, господин Бенедикт. Ние също отправяме критика към тази страна. Критикуваме и преговорите за сключването на споразумение за търговия, за инвестиции, извинете, между Европейския съюз и Бирма. Много е трудно обаче да се направи оценка на въздействието на такова споразумение, що се отнася до правата на човека. Защо няма добре разработен механизъм за такава оценка на въздействието? преди година Европейският съюз взе решение за въвеждането на общата система от преференции, без обаче да отчетем спазването на правата на човека. Комисията също отказа да въведе същински гаранции и добра система за наблюдение. Групата на зелените в Европейския парламент излезе с предложение за задължения за отчетност – предложихме Европейският съюз да изисква от установени на негова територия дружества да представят отчети. За съжаление не можахме да сформираме мнозинство, нито с помощта на консерваторите, нито с помощта на социалистите. Да се надяваме, че през следващите пет години ще настъпят промени. Въпрос към госпожа Смит. Тук в парламента постоянно говорим за това колко би било добре многонационалните корпорации, както и установените тук в Европейския съюз дружества да поемат доброволни ангажименти. Имате ли информация за това колко дружества всъщност са поели такива доброволни ангажименти? Въпрос към всички наши гости. Един от вас ясно заяви, че трябва да има интелигентно съчетание на незадължителни и задължителни мерки. Но нито Европейската комисия, нито службата за външни действия изискват категорично повече задължителни мерки. В Женева няма подкрепа за онези работни групи, които се обявяват за задължителни мерки. Въпрос към представителя на службата за външни действия. Каква е настоящата ви позиция за изискването на задължителни инструменти на ниво ООН? Един от експертите говори за възможностите за по-широк достъп до правна помощ тук в Европейския съюз. Би ли било възможно да се допитаме до Европейския съд по правата на човека? Какво е възможно да се направи на регионално равнище за по-добра защита на пострадалите от нарушения на правата на човека от страна на дружества тук в Европейския съюз? Още един въпрос – На последното ни заседание бе представено проучване по въпроса за правата на кореното население и полезните изкопаеми от зони на конфликт. В момента в Европейския съюз има процес по отношение на търговията с полезни изкопаеми от зони на конфликт. Не може ли и нашата комисия да се включи в тази работа, за да можем да изтъкнем аспекта, свързан с правата на човека? Да, напълно съм съгласна с вас, госпожо Лохбиле. Вие зададохте въпроси на почти всичките наши гости. така че ще им дам думата да отговорите господин Хумбо, госпожа Шаплие и госпожа Смит. Благодаря. Ясно е на всички нас в МОД, че правата на човека и правата на работниците са неразривно свързани – аз дори бих е, е, казал, че правата на работниците са частен случай на правата на човека. Да. Понякога, когато се говори за права на човека, ние погрешно си мислим за права, които са е, всички останали, освен, освен на правата на работниците. Затова е важно да се подчертават и двете измерения – ако имаме арести на, на, на лидери на профсъюзи, на синдикати, и това е в разраз с международното и националното право. крайна сметка именно тези, тези, тези лидери на, на синдикатите се борят за, за отстояването на правата на работниците. Наистина, е, да, не бива да разделяме правата на работниците от правата на човека. Втория въпрос. Е, ако правилно съм го разбрал, е, по него мога да кажа, че ни трябва по-задължаващ инструмент. Съгласен съм с това, което каза колегата, господин, госпожа Смит, че трябва някакъв международен орган да, да следи по-отблизо изпълнението на задължението. Нещо друго обаче е по-важно. Това дали един акт е с задължителен характер или не, само по себе си не решава нищо. Много по-важно е изпълнението на този акт. Много е лесно, много е лесно да се прехвърли проблема в ръцете на някое правителство или законодателен орган. Но в крайна сметка основната отговорност на всяко едно правителство е да защитава своите граждани. в страна като Бангладеш с население 30 милиона, а пък в страната има общо 60 инспектори по труда, очевидно е, че, че няма, няма как да се упражнява контрол. Е, мисля, че този дебат трябва да се гледа и в контекста на, на плановете за, за, за помощите за развитие. Господин Бенедикт. А, синдикатите в повечето страни не, не, не, не, не правят разлика между правозащитници и активисти, синдикалисти. Ако Фидеаш е, изпрати е, мисия в Беларус, е, ние какво правиме? Ние се опитваме да се уверим, че те работят в ясно сътрудничество с синдикатите. Но не, не винаги е ясна организацията на тия процеси, не винаги е ясно какво, каква е позицията на самите национални и международни синдикати. Сега можем да говорим за редица страни в, на американския континент Проблема с каридите в Тайланд е много сериозен, дори може би по-сериозен, отколкото много други случаи. Много се радвам, че, че го повдигат, че го споменавате. Много, при този случай много хора всъщност напуснаха Бирма, избягаха, но сега работят при ужасни, ужасни условия. Трябва да се определят цели, да се, отбележат, да се набележат предварителни цели за, за корпоративна социална отговорност извън Тайланд. А предимството в текстилната промишленост е, че повечето от изделията се произвеждат за, за фирми, марки, които са лесно проследими в Европа или другаде. Това, това не означава, че, че е лесно разрешим този проблем. Напротив, всъщност. I can simply say that I would share your frustration uh, that uh, the Parliament. Да, е, съгласен съм с това, което казахте, че парламентът е, като цяло не, не притиска, не, не, не настоява европейските корпорации да, да, да се отчитат е, по, по-обстойно. Госпожа Смит, заповядайте. Благодаря. Сега по въпроса ви за това колко компании а, сключват доброволни споразумения и ползват някакви международни законодателни, някакви законодателни норми, може това да са НОИСР, правилата, аз не знам. Но има, трябва да има данни по този въпрос. Предполагам, че комисията разполага с тях. Ако имате предвид обаче колко компании а, са подписали доброволни споразумения за корпоративна социална отговорност. Не знам, много е трудно да се даде отговор на този въпрос, защото нещата зависят от това те как определят, как дефинират корпоративна социална отговорност. Естествено, че има статистика за това колко компании се отчитат, публикуват отчети за своите политики, за корпоративно-социална отговорност. Но пак това е, е, това е опасно, защото това, че някой не публикува доклади, не означава, че не, не, не предприема мерки за корпоративна социална отговорност. Трудно е, трудно е да се даде обща статистика. KPMG, for example, that have tried to have a statistical over... Да, знам, че някои консултантски фирми, като KPMG, се опитват да вадат статистика за това колко компании се отчитат, но е трудно да се, да се изчисли, да се прецени, да се преброи колко компании всъщност предприемат действия за корпоративна социална отговорност. Господин Шаприя, заповядайте. По първия въпрос достъп до правосъдие. Е, няма един единствен подход, който да е подходящ за всички случаи. Трябва да се вземе предвид спецификата на местното, регионалното, националното и европейското ниво. много държави членки, естествено, не, не, не се радват никак това, което тогава, се опитвате да им кажете как да организират правните си системи. Колективните искове, например, са един пример за дебати, които са се водили. Един вариант е да се решават нещата на регионално ниво. Регионални съдилища. Сега, аз не съм специалист по такива въпроси, но така ми се струва. Да, а съда в момента е формално свързан с държавите членки, но не и с стопанските субекти. Но това е нещо, което може да се мисли в, в дългосрочен план. Аз знам, че се водят дебати в парламента за създаване на Европейски наказателен съд, но сега ще премина към втория въпрос. добива на минерали в конфликтни зони. Аз много се радвам, че се повдигна този въпрос и мисля, че трябва да има някакъв съдебен орган, който, който да се занимава с, с жертвите. Сега ще дам думата на още двама колеги от подкомисията, после пък ще дадем думата на комисията и на службата за външна дейност, защото към 11.15 трябва да приключим, защото имаме заседание на разширеното бюро. Господин Панциери, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на експертите. Няколко въпроса искам да, да повдигна Първо, това е един много сложен дебат. Някакси така се оказва, че се движим против течението на, на, на реката. В много държави членки всъщност се, се намалява нивото на, на зачитане на правата. И това проистича от е, опитите на, на фирмите да са по-конкурентоспособни на глобалните пазари. Правата на човека е, струват разходи на, на, на компаниите. Така че трябва да се окаже натиск за това да не се, да не се подриват. Има една двойственост на пазара на труда в Европейския съюз. Има хора, които се радват на защита и такива, които не се радват на такава. Подобно са сложени нещата и на световния пазар. Сега, естествено, европейските работници не са изправени през, пред такова очевидно потъпване на, на правата на работниците, както на други места по света – крайна сметка за това сме се борили толкова време. а, в заключение е трудно, трудно да се справим чрез отделните инструменти, с които разполагаме. Трябва една цялостна обща платформа за борба с, с неравноправието. Трябва също да станат правата на човека неразривна част от нашите споразумения с търговски споразумения с трети страни. Например, трансатлантическото споразумение. Там може да заложим модела за бъдещи споразумения. Това е много важен елемент от външната политика и, и може да му се даде по-явен приоритет. Да, а, следващия въпрос, който трябва да разгледаме е и с мерките за финансова дисциплина и растежа. Госпожо председател, мисля, че ние трябва активно да, да подкрепим а, инициативата на, на а, парламентарните комисии ЕКОН и ЕМПОЛ. И, две, и двете комисии играят важна роля в въпросите, които в момента разискваме. Не знам, не знам дали те ще се съгласят да излязат с явно послание, но можем поне да ги помолим да, да включат някои въпроси в дневния си ред. И накрая още един въпрос, който искам да, да повдигна. Пак е свързан с незачитане правата на човека. От една страна, корпоративната социална отговорност е много важен инструмент и, той трябва да се прилага в все по-широки мащаби навсякъде по света. Също така са необходими санкции за не спазване на това. Трябва също да се използват и насърчителни мерки. Данъчно насърчаване данъчни преференции за тези, които се справят добре. Благодаря. Благодаря, господин Панцери. Следващия оратор. Благодаря. Аз накратко ще се изкажа, за да не отнемам време от времето на нашите експерти. Първо благодаря, госпожо председател, за това, че решихте да проведете този така важен дебат. Знам, че е трудно, но се радвам, че успяхте да привлечете всички за тия експерти. Сега, в един глобален свят не става въпрос единствено за солидарност и правосъдие, когато говорим за правата на работниците. В един глобализиран свят тия права обаче трябва да се отстояват. Дебатите не са достатъчни. Трябват ни ефективни инструменти. Аз съм нов евродепутат, член съм и на Комисията по развитие и мисля, че е много важно да имаме достъп до, до докладите, за които говорите. Опитваме се в нашите си програми да, да включим и въпросите на доброто управление и да укрепим тези изисквания в политиката за развитие, по която работим. Та, да, бих искала да благодаря на всички ви за това, че споделихте тази така важна за нас информация. Ще направим всичко възможно а, да включим по хоризонтален начин това, което споделихте с нас в а, нашите политики. Със сигурност и политиките в Комисията по развитието и в бъдещата ни работа по корпоративна социална отговорност ще се опитаме да включим всичко, което вие споделихте с нас като препоръки. Благодаря. Да, една от целите на това изслушване е да придвижим тая инициатива и към другите парламентарни комисии. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички експерти, които се отзоваха на, на поканата ни. Два въпроса искам аз да задам. Първо, правозащитните организации на различни нива. В каква степен политиката за развитие на Европейския съюз осигурява каквато и да било осезаема помощ в тази област? Защото ние хубаво си говорим за правата на човека, за, за условията на труда и повишаването на осведомеността, но доколко сме полезни всъщност? Втория въпрос. Организациите, които представляват европейския бизнес. Казахте, ако не греша, че има по-добри установени практики в САЩ и по-добри политики. В каква степен европейските бизнес асоциации си сътрудничат, поддържат връзка с американските си колеги? така че да могат да, да се получат от тези добри практики. Благодаря ви. Госпожа Вероник Марион. А не, нямам се. Марион Вероник Кадие. И след това ще задам думата и на комисията, и на външната служба. Сега, по, отношение, по отношение на, на общата рамка и насоки, доколко има такива, Споменах, че има европейски насоки за правата на човека и защитата им. Работи се и по, по корпоративната социалност, отговорност в момента, преглеждат се насоките. Също Европейския съюз предоставя и насоки за националните планове на действие при изпълнението на, на принципите на ООН. Така че има механизми и е важно да се подчертая, че Европейския съюз трябва да продължава да, да дава насоки. Защото има разнобой в прилагането, например, на, на принципите на ООН в различни страни, дори в, държ... в различни държави членки. Така че има, има празнини които трябва да се запълнят. И наистина е много важно Европейския съюз да упражнява ролята си на, на, на водачи да предоставя насоки. Благодаря. Ако искате, кажете. По въпроса за насоките. Преди няколко години се опитахме да постигнем яснота във връзка с очакванията спрямо дружествата на различни нива. Много е дълъг списъкът на субектите, които излязоха с насоки. Преди няколко години нямаше голяма яснота във връзка с необходимостта от законодателна дейност, но в момента положението е по-различно. Трябва да преминем от насоки към по-категорично разяснение на очакванията ни спрямо дружествата. Трябва да преминем към силно добро изпълнение към приемането на законодателни актове, пригодни за постигането на първоначалната цел. Трябва да излезем на нов етап, на етап законодателна работа. Мисля, че господин Панцери говори за цената, която трябва да се заплати за спазването на правата на човека. Но нека да поговорим и за цената, която се заплаща, ако те не се зачитат. Това е в ощърп на репутацията на дружествата, ограничава достъпа им до ресурси. От неспазването на правата на човека проистичат и съдебни разноски. Това не е спазване затруднява дейността на дружествата в определени страни, тъй като се стига до конфликти с местното население. Незачитането на правата на човека е източник на разходи за целия Европейски съюз. Благодаря, казва председателката. Давам думата на представителя на Генерална дирекция предприятия към Европейската комисия, директор по въпросите на корпоративната социална отговорност. Имате 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Позволете ми първо да ви благодаря за това, че сте включили темата за бизнеса и правата на човека в дневния си ред. Ще направя съвсем кратък преглед на политиката на комисията в областта на бизнеса и правата на човека. От разискванията днес стана ясно, че въпросът е сложен, че изисква партньорство, мултидисциплинарно партньорство при това. След мен ще се изкажат колегите от Европейската служба за външни действия и Генерална дирекция за етост, които ще се спрат върху съответните аспекти на темата, свързани с тяхната дейност. Какво се цели с корпоративната социална отговорност? Задължение за дружествата да поемат социална отговорност. Европейският съюз разполага с силна, добра нормативна уредба в тази област. По-нататък ще се спра по-конкретно върху нея. В стратегията ни от 2011 година се изисква от дружествата да поемат отговорност за последиците от дейността си за обществото като цяло. Те следва да поемат отговорност не само за своите служители, но и за опазването на околната среда, за поетични въпроси и в редица други области от значение за цялото общество. Корпоративната социална отговорност е принцип приложим към 21 милиона дружества в Европейския съюз. Тя не се ограничава само с отраслови или други конкретни въпроси. Изискваме от европейските дружества да спазват международните стандарти, като например Тристранната декларация на МОД или ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Изискваме от тях също да спазват насоките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие и други международни правни инструменти. На международно равнище действа силна нормативна уредба, която изисква от, от дружествата да поемат социална отговорност. Разговорихме също така за интелигентното съчетание от обвързващи и необвързващи мерки. Това е от особено голямо значение, според мен. Що се отнася до малките и средни предприятия, например, които съставлява 99% от общия брой на дружествата в Европейския съюз, то не можем да очакваме от най-малките сред тях, например с по петима служители, да са мислили по въпроса за правата на човека но се опитваме да разработим насоки и за тези дружества, тъй като е вероятно те да извършват транснационална дейност. А що се отнася до регулаторните мерки, бе даден примерът с Миянмар. Току-що приехме директивата за оповестяването на нефинансова информация. Тя е приложима към всички големи дружества, извършващи дейност в световен мащаб. Не смятам обаче, че следва да се налагат ограничения само на дружества в определени страни. Корпоративната социална отговорност е принцип с всеобщ характер. Дружествата трябва да са наясно, че трябва да прилагат този принцип – по силата на директивата за оповестяването на нефинансова информация. Съгласно директивата за обществените поръчки може да бъде развален даден договор за обществени поръчки, ако се установят нарушения на принципа на корпоративната социална отговорност. Говорихме и за помощта за развитие. Нека опомена, че Европейската инвестиционна банка е въвела задължителни изисквания за спазването на принципа за корпоративна социална отговорност за дружества, установени извън Европейския съюз. На ниво Европейски съюз действа нормативна уредба, която дава възможност на европейските дружества, съгласно регламента Брюксел 1, да се конституират като страни по съдебни производства. Срещу тях могат да бъдат предявени искове, ако не спазват принципите на корпоративната социална отговорност. Стопански субект установен на територията на Европейския съюз, може да бъде подведен от отговорност от европейски, под отговорност от Европейски съд. В момента извършваме и междинен преглед на политиката в областта на корпоративната социална отговорност. Най-голямото предизвикателство за европейските дружества и един от основните въпроси, които обсъждаме днес, е веригата на доставки. Сигурна съм, че тя ще играе особено важна роля и в бъдеще. Председателката, благодаря на госпожа Милер. Господин Рикардо Сери ще се изкаже от името на Европейската служба за външни действия. Също приветствам с добре дошли гостите ви. Благодаря ви за организирането на днешната проява, на която бяха представени много различни гледни точки. Днес стана видно, че проблемът с бизнеса и правата на човека може действително да бъде разгледан от много различни перспективи. Дейността на Европейската служба за външна дейност засяга страни като Камбоджа, Лаос и Виетнам, които бяха обсъдени и днес. Днес ще се възползвам първо от възможността да поговоря за ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Така ще мога да отговоря и на въпроса на госпожа Лохбилер, както и на въпросите поставени от други ваши колеги. Още от създаването си още от, извинете, приемането на ръководните принципи на ООН, Европейският съюз категорично ги е отстоявал. Те са част от всеобщ консенсус, постигнат от правителствата, частния сектор и гражданското общество. Тези ръководни принципи, според нас, са едно изключително постижение – разискванията за въвеждането на инструменти с задължителен характер в тази област се водят вече от години. В миналото неведнъж са били предприемани опити за установяването на обвързващи стандарти в областта на бизнеса и правата на човека опити, които не са били овенчавани с успех. Ето защо ръководните принципи на ООН, които бяха прияти едва преди три години, са наистина едно изключително постижение, от което трябва да се възползваме в по-нататъчната си работа. Това правихме и до момента. Както вече упоменах, въпросът е изключително сложен. Тоест, ние самите трябва да придобием по-точна представа за евентуални действия от наша страна, за това къде се коренят проблемите. Наскоро бе публикуван документ, анализиращ положението в Европейския съюз и очертаващ евентуални по-нататъчни действия. Позицията, която винаги сме отстоявали на ниво съвет на ОНЕ по правата на човека в Женева е, че към момента е прекалено рано да се работи за сключването на всеобщо споразумение. Това би могло да постави на карта постигнатите до момента резултати възоснова на ръководните принципи на ООН. Може да постави на карта и бъдещата ни работа. тази наша позиция доведе до разделение на ниво съвет по правата на човека на ООН. Предстои създаването на междуведомствена работна група, която да работи по сключването на всеобщо споразумение. Тази група ще бъде създадена в Женева. Какво целим към момента? целим да работим по изпълнението. Накратко няколко думи за ръководните принципи на ООН. Ще бъда наистина съвсем кратък, тъй като имам само една минута какви действия предприемаме. Обсъждаме въпросите за бизнеса и правата на човека в рамките на диалозите си за правата на човека, например с Мексико и Бразил. Нашият специален представител за правата на човека, господин Ламбринидис, подхожда изключително ангажирано към тези диалози с нашите партньори. Провеждаме семинари с участието на трети страни. Обедени сме, че взаимодействието ни с регионалните организации е особено важно. Нека накратко ви изложа какво предприехме преди около седмица. Проведохме среща с представители на Африканския съюз в Адиса Беба. Организирахме семинар на тема Ръководните принципи на ООН. Споделихме с представителите на Африканския съюз опита на Европейския съюз, най-вече на ниво подготовка национални планове на държавите членки. Препотвърдихме ангажимента си за продължаване на сътрудничеството с Африканския съюз. Тази организация е изключително ангажирана по отношение на ръководните принципи на ООН. Обмисляме и възможностите за евентуално финансиране полза на Африканския съюз с цел прилагане на ръководните принципи и подпомагане на държавите от Африканския съюз при изготвянето на национални планове. Това са действията, които сме предприели до момента. Ще ги активизираме през следващите три години съвместно с нашите партньори и регионалните организации. Благодаря на представителя на СВД. Убедени сме, че трябва да продължите работата си. Нашата подкомисия по правата на човека ще продължава да следи работата както на комисията, така и на СВД. Думата има господин Роди Деларо от Генерална дирекция за етост. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за организирането на днешната проява. Благодаря и на нашите гости за обстойните им изложения. Както казах моите колеги, прилагаме мултидисциплинарен подход. Предприемаме редица действия на ниво вътрешна и външна политика с участието както на европейските институции, така и на социалните партньори на всички нива, с представители на стопански субекти и други. Работим и с международни организации, като МОД и Организацията за економическо сътрудничество и развитие и други. Тези наши мерки се вписват в контекста на подпомагането от страна на Европейския съюз за установяването на достойни условия на труд. Прилагането на всеобхватен подход е процес, който все още не е приключил. До момента сме свършили не малко, но има и още много какво да се направи. През февруари 2014 година нашата дирекция излезе с публикация за спазването на стандартите за условията на труд по света. Международната конференция по въпросите на труда на МОД миналата година прие протокол. Това е един важен документ, чието приемане приветствахме. Наскоро излязохме с предложение към съвета да оправомощи държавите членки да го ратифицират. Действахме бързо, тъй като искахме държавите членки да започнат процес по влизането в сила на протокола. Искахме да покажем на света колко са важни въпросите, уредени в него. Става дума за протокол за забрана на арабския труд. Това е само един от основните международни принципи, Важно е да се отбележи също така, че всички държави членки са ратифицирали 8-те основни стандарта на Международната организация по труда. Това ни дава възможност да включим тези стандарти в споразуменията за свободна търговия в частта им, уреждаща устойчивото развитие. В тази част са закрепени 8-те основни стандарта, от които проистичат задължения и за двете страни. В споразуменията за свободна търговия са предвидени задължения за всеобщи достойни условия на труд, както и за ратифицирането на редица конвенции на МОД, например за инспекциите по труда. В споразуменията за свободна търговия се предвижда система за проследяване, в която да вземат участие и социалните партньори и гражданското общество. Общата система на преференции, както и общата система на преференции Плюс, изисква ефективното ратифициране и прилагане на 8-те основни стандарта на МОД. Това е предварително условие за предоставянето на достъп до общата система на преференции. Извършваме проверка на прилагането на тези стандарти, като използваме системата за надзор на МОД и други международни организации. Европейският съюз активно участва в разискванията на ниво МОД вземаме отношение по важни случаи. В миналото, например, взехме отношение по въпросите свързани с Мянмар. Взимали сме становище и по отношение на Украина и Беларус. Сега ще се спра върху новаторските подходи. Съглашението за устойчивост с Бангладеш е един такъв новаторски инструмент. Защо е новаторски? Защото предвижда партньорство между Европейския съюз, Бангладеш, МОД и Съединените щати, които също се присъединиха към това съглашение. От съглашението произтекоха редица конкретни мерки за подобряване защитата на правата на работниците в Бангладеш. Разбира се, има още много какво да се направи. Предстои среща, на която ще се обсъдят последващи действия през октомври в Бразилия. В добавка към съглашението действа и споразумение, сключено между профсъюзите и Европейския съюз, представители на стопански субекти от Европейския съюз. Друг новаторски подход. Председателката прекъсва оратора. Съжалявам, но трябва да приключвате. Морската конвенция също е един новаторски инструмент, тъй като тя обвързва системата на Европейския съюз за принудително изпълнение с международни такива. В рамките на диалога ни с трети страни по въпросите на заетостта и по социални въпроси, например с Китай и Индия, включваме въпроси като безопасните и здравословни условия на труд и социалната закрила. Обсъждаме и въпроси, свързани с ратифицирането и прилагането на основните стандарти на МОД. Здравословните и безопасни условия на труд са сред последните заключения на наскоро проведена среща на ниво министри. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще си сътрудничим с вас и в бъдеще. Благодаря. Това е последната възможност, която ни се отдава да обсъдим тези впрочем не е последната възможност. Е, ще имаме и много други възможности да обсъждаме тези въпроси. Е, Използва, мисля, съвсем скоро. Е, сега благодаря на всички, които се отзоваха на нашата покана да споделят своя опит от практиката. Наистина, това бе интересно и полезно и за нас, е, за, за нашите членове, за представителите на комисията, за външната служба на, на Съюза. Едва начеваме тази битка и ще разчитаме на помощта на всички ви през идните е, месеци. Благодаря, с това закривам и слушването. Онези от вас, които са членове на разширения състав на бюрото, Ще подновим работата си в 11.30.